Good morning, ladies and gentlemen. Добро утро, госпожи и господа. Добре дошли в тази необичайна зала, в която почти не мога да ви видя, но както и да е. Както да е, готови сме да започнем заседанието за нас, което е редовно заседание на Комисията по регионално развитие. Дневния ред е пред вас. Можем ли да го приемем? Господин Ван Нисторой. Благодаря ви, че сте тук на тази кръгла маса. Със сигурност е, приемам дневния ред, но имам два въпроса. Госпожа Клето е, не може да дойде. Не можа да дойде предния път, защото а, е, имаше други задачи. И казахме, че ще дойде следващия път. А, освен това, поискахме да се срещнем с новия генерален директор, за да го. за да се запознам по-добре с него. Това са само някои мисли, които исках да споделя. Днес имаме по-късно среща на координаторите, пак ще го кажа и там, но е хубаво да имаме резолюция на комисията Реги за пленарното заседание. Страните членки трябва да изпълнят предварителните условия а тези, които не го направят, могат да загубят средствата за текущия период, така че въпросът е критичен. И нека да имаме положителен дебат като подготовка за завода по тази резолюция за да можем да ускорим нещата и още в началото на следващата година да приемем резолюцията на пленарно заседание, за да знаем а, къде се намираме. Смятам, че това е необходимо, защото ако чакаме твърде дълго и ако чакаме комисията по бюджета, просто ще мине много време. Ние също трябва да поискаме да преразпределим парите, да поискаме това от комисията. Става дума за 60 милиарда, които трябва да бъдат изразходени. Така че нека да поемем инициативата в Реги, да се подготвим добре в нашата комисия, защото това е важно за а, а, дневния ред за работа. Не за сега, но за, за в бъдеще. Това искам да се подготвим и да изготвим някакъв текст. Благодаря ви на всички за това, че ми позволихте да говоря по-дълго. Да, това е сигурно заради залата. Добре, благодаря ви. Да, това беше почти по въпроса за дневния ред. Нека да... Е, отбелязахме с това, което каза господин Ван Нистера. Втора точка съобщение на председателя за разлика от друг път, днес имам съобщения за вас. Първо относно делегацията в Гърция от 18 до 20 септември. Преди три седмици делегация на Комисията по регионално развитие посети Гърция. Посетихме Солун и Атина. Проведохме 11 срещи е, е, с политици на различни равнища. Срещнахме с Йоан Стаказакис, който е заместник министър-председател, Алексис Чаритис, заместник министър на економиката. Срещнахме се и с други важни политици на местно и регионално равнище, в това число кмета и заместник кмета на Солун, представител на кмета на Атина. Имахме възможност да говорим с колегите от е, службата за подкрепа на структурните реформи. Имахме възможност да посетим и да разговаряме с множество различни проекти, е, в това число и някои противоречиви и оспорвани проекти, например проекта за метро в Солун. Посетихме интересни проекти в Пирея и в Атина. Докладът вече е изготвен от секретарията и раздаден и днес може да го получите на хартия. Това беше за посещението в Гърция. Мисля, че то беше успешно. Резултатите бяха много интересни. За съжаление, Снимките не са много добри, почти не се вижда кой от нас е на снимките. Идеята обаче беше да имаме колкото може повече снимков материал. Посещението беше много интересно и на първо място положително, защото очаквахме повече проблеми, но представителите на властта на различни нива, с които се срещнахме, изразиха воля да продължат да работят и бяха много ангажирани а, и, и, и много се стремяха да покажат положителните резултати от тяхната работа с структурните фондове. Сигурна съм, че колегите могат да споделят повече впечатления, ако имаме време или пък искате да говорим за това посещение. Второто ми съобщение е, се отнася до годишната среща между Реги и Котер, която ще се проведе утре след обяд от 2.30 до 5 часа след обяд в сградата на Комитета на регионите. Това едно от събитията в рамките на седмицата на регионите, което се провежда в момента. Вчера а, имаше комисия по откриването на тази а, седмица в пленарната зала тук в парламента. Аз участва, господин Ван Нистелрой участва. И мисля, че Утре срещата ще бъде е, много емоционална. Е, ще бъдат споделени някои предложения и очаквания. Комиси, е, комитета по регионите желая да чуе какви са плановете на Европейския съюз относно бъдещето на политиката по сближаване след 2020 година. Третото ми съобщение – се отнася до събитието, което организира Комитета на регионите на 28 септември. А, имаше прием в представителството на Бавария а, под а, името Силна регионална политика за всички региони след 2020 година. Ставаше дума за а, ролята на регионите в определенето на бъдещето а, развитие. Общата декларация беше подписана от 332 представители на регионите от 22 региона и 5 междурегионални организации в полза на това да се запази териториал... политиката за сближаване след 2020 година. Делегацията беше връчена господин Марко, а госпожа Карецо, по словашкия посланник. Що се отнася до мен в качеството ми на председател на Комисията по регионално развитие, мога да ви покажа тази изключително впечатляваща и тежка книга с подписи. 332 от регионите. Мога да предам тази книга на секретарията, за да видите кой от регионите във вашите държави е подкрепил декларацията. Декларацията е много силна, много фокусирана и се отнася до бъдещето на политиката а, за сближаване. И още едно съобщение. Миналата седмица в Страсбург имахме среща с колегията на комисарите. Говорихме за работната програма на комисията през 2017. Срещата се проведе под формата на клъстъри, както миналата година. Това е по-добрият начин да се работи с комисията. Аз участвах в два клъстъра. Единия по многогодишната финансова рамка и един посветен на работните места, растежа и инвестициите. Първата, първият клъстър се председателстваше от председател на бюджетната комисия и председател и комисаря Йотингър, тъй като комисар Георгиев не можеше да присъства. Вторият клъстър се председателстваше от заместник-председателя Катайнен и заместник-председателя на Комисията по заедостта в парламент. Аз бях говорител на този втори клъстър. И мога да кажа, че този път имахме възможност да говорим за политиката за сближаване, структурните фондове и всички инвестиционни политики в този контекст и да подчетаем ролята на структурните фондове за създаване на работни места, за растежа в Европа и като част от инвестиционната политика на Европа. Това бяха моите съобщения от миналата седмица. Ако нямате коментари и предложения, можем да започнем да гласуваме. Днес ще гласуваме един доклад и едно становище изменение за регламента 1303 от 2013 година по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива трудности. Дълго заглавие. Това законодателно предложение е, се отнася до е, член 34 е, и 120 от аргумента за общите разпоредби. Двата члена искат по-висок дял на съфинансиране от страните, които изпитват за затруднение. Комисията предлага да се удължи периода а, с по-висок дял на съфинансиране. 120.3 се отнася до Кипър. А, ви поискахте от мен аз да бъда докладчик а, по, а, по тази тема и ние решихме на предишната среща да приемем предложението на комисията без изменение. По време на среща на Корепер на 21 септември съветът реши да приеме предложението на комисията без а, изменения. Двата комитета на регионите и на и ЕКОСОК също приеха това нито, нито една от парламентарните комисии не предложи изменения техните председатели приеха написаха писмо, с което подкрепиха а, нашето а, становище, а другите комитети решиха да не изготвят становище. И имаме само едно гласуване в този а, случай. Моля, гласувайте сега. The vote is closed. Край на гласуването. Не още? Well, I, we have a result. We have... Имаме резултат. Гласувахте ли? имахте ли възможност да гласувахте? Имаме проблем. Why? Okay, okay. It is not working. Не работи. Съжалявам, съжалявам. Сега прекратяваме гласуването. Ако има технически проблеми, моля техническата служба да провери какво става. Работи ли? Още имате проблем. Мога ли да помоля техническата служба? Does it work now? Сега работи ли? Не? Не. Okay, I see. I see. Does it work? No. Can we, can we ask the technical services? Нека да помолим още веднъж техническата служба. Те работят. Добре. По отстраняването на проблем. Работи ли сега? Не? Anyway, I, I close the, the... Както и да е, прекратявам гласуването и ще гласуваме отново. Ще гласуваме отново. Нека да гласуваме сега. Моля, гласувайте. Правят ли е всичко? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Благодаря ви. Решението е прието. 34 има гласували, 31 са за решението. Благодаря ви много. Минаваме към гласуването на втория на становището. Прилагане на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Нашия докладчик е госпожа Бресо. Искате ли да кажете нещо? Не? Добре. 96 изменения имахме, които бяха обединени в, в няколко компромиса. Започваме с компромис едно. За. Против. Въздържали се? Не. Приема се. Изменение 14. Кой е за? Против въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Много е трудно в тази зала да проверяваме ситуацията. Електронно гласуване по изменение 14. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. And it is adopted. I'm... Приема се. Моля да ме извините, но имах нужда от електронна проверка, за да съм сигурна. Okay. Uh, Van... Господин Ван Нистерой, бих искал да ви помоля да преброите представителите на НП. Имаме един човек в повече от НП, който гласува. Okay, so one of the members will now be out. And the rest... Добре. Един от нашите членове сега ще излезе, всички останали ще запазят местата си. Изменение 15. Преминаваме към втората част на това изменение. Имаме искане за разделно гласуване. Кой е за втората част? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Искате електронна проверка? Добре. Електронно гласуване по втора част на изменение 15. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 17. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 20. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 21. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 33. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 34. Кой е за? Против? против, въздържали се, приема се. Изменени 35 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 36 за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте по изменение 36. Vote is open. I'm sorry. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега компромис 4. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 46. Кой е за? Против? въздържали се. Мисля си, че е отхвърлено. Искате електронна проверка? Добре, моля гласувайте по изменение 46. Електронно гласуване. Девалт изклауст. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега компромис 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменен 51, втора част. Имам разделно гласуване. Кой е за втора част? Против? Въздържали се? Приема се. 59. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 60. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, приема се. Искате електронна проверка? Добре. Изменени 62. Електронно гласуване. Amendment 62. The The vote is up. It's closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 80. Кой е за? Против. Въздържали се. Е, мисля си, че се отхвърля. 81. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 82. За. Против. Въздържали се. Приема се. 83. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 кой е за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте изменение 87. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Yes, so we vote now amendment. Сега изменение от 88 до 91. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Мисля си, че се приемат. Искате ли електронна проверка? Приема се. Добре. 92 за, против, въздържали се. Отпада, отпада, извинете. Сега компромис 8. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 96, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. И сега окончателно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Становището е одобрено 50 и двама са гласували, 28 са за становището. Благодаря ви. С това приключихме с гласуването. И сега Преминаваме към следващата точка в дневния ни ред. Това е доклад от господин Нилсън за интегрираната политика на Европейския съюз за Арктика. Европейската комисия съвместно с върховния представител на Европейския съюз по външни отношения публикуваха съвместно съобщение Интегрирана политика на Европейския съюз за, Арктика през април тази година. Комисията ЕНВИ и АФЕТ решиха да подготвят доклади по собствена инициатива по тази тема възоснова на точка 55 на правилника. Моля ви да запазите тишина, ако имате много важни разговори моля да ги проведете извън залата за заседания. Благодаря ви. Днес нашия докладчик господин Нилсън ще представи своето проекто становище, в което се извеждат на преден план въпросите, свързани с регионалното развитие в контекста на Арктика предлагам следния график за внасяне на изменение 5 и 30 на 17 октомври ще гласуваме е, Извинете, а на второто заседание през ноември ще гласуваме. Заповядайте. Е, Благодаря ви. Бих искала, бих искал да кажа, че е много добре, че нашата парламентарна комисия може да се занимава и може е, и в максимална степен, разбира се, тази тема се обсъжда в комисията по околна среда. И нашата комисия по регионално развитие също така има интерес и правомощия в тази тематика. Особено внимателно следим как се развива обсъждането на тези въпроси в парламента. Не става дума само за въпрос, свързани с сигурността и външните отношения. Също така става дума за околната среда. Също така ние сме заинтересовани всички в запазването на арктическите екосистеми в Гренландия. Също така имаме територия, която се намира в Арктика и смятаме, че сме отговорни за това да създадем механизми, които да са резултатни и да позволят да се запазва природата в този регион. И Важно е да мислим за Арктика не само гледна точка на териториалното сътрудничество между държавите членки на Европейския съюз, но трябва да мислим и за арктическите региони и за запазването на финансирането, насочено към тези региони. От много време работим по теми, по които си сътрудничам Европейския парламент и Северния съвет – и за това искаме да подчертаем необходимостта да се разработи политика за подобряване на ситуацията на Арктическия регион. Също така има определени проблеми и те са описани в становището, но е важно да изслушваме регионите, да изслушваме местните общности, защото е необходимо да знаем не само каква е географията, но да знаем какво случва с сигурността, с околната среда, с местните общности. Трябва да поддържаме контакт с хората, които живеят там. Трябва да знаем каква е реалността, в която живеят тези хора. Смятам, че трябва да се спомени, спомене това, че има един постоянен форум и в доклада настоявам да не се говори само за околната среда, включително и на този форум, но също така, че трябва да се знае повече, че трябва да се говори за технологии, за ноу-хау, защото има много малки и средни предприятия, които работят и прилагат новаторски технологии в региона на Арктика. И затова е важно да посветим нашето време и внимание и на това има едно отдавнашно предложение да се създаде информационен център на Европейския съюз за Арктика. Мисля, че би трябвало да призовем Европейската комисия да създаде този център. Така че това е обобщение, свързано с регионалната политика, която можем да поставим, да съобщим на другите парламентарни комисии, които се занимават с този въпрос. Благодаря ви за вниманието. Thank you. Thank you, Благодаря ви, господин Нилсън. Сега докладчиците в сянка има думата. Заповядайте. Келам, the floor is yours. Господин Келам, много ви благодаря, госпожо тук е, съм е, нещо като посредник е, между Комисията по външни отношения, където съм пълноправен член и вашата комисия, в която съм заместник член. С удоволствие подкрепям господин Нилсън в неговия подход. Смятам, че един от същинските въпроси тук е подчертаването на значението на европейско териториално сътрудничество за региона на Арктика. И това трябва да продължи и заложено в нашата многогодишна финансова рамка до край на това десетилетие. Е НП също така може да подкрепи идеята за участието на Европейския съюз в Арктическия съвет с правата на пълен, на пълноправен наблюдател. В проекто текста също така се поставя акцент върху сътрудничеството между местните субекти, органите за местно самоуправление, контактите между органите за местно самоуправление, защото по този начин ще се получава повече информация от хората, които живеят и работят в Арктика. Допадна ми идеята за иновациите в арктическия регион, да се придаде повече значение на иновациите в този регион. Това е нещо, което може да компенсира липсата на човешки ресурси. Трябва да подпомагаме иновационни бизнес модели и технологии в този регион. Като член на Комисията по външни отношения ще кажа, че Арктиката, разбира се, не може да се разглежда само като регион, в който са приятелски настроени държави, членки, техния партньори, защото това е един регион, в който играят твърде стратегически интереси и понякога има и сериозни противоречия, особено в областта на енергетиката, транспорта и в други сфери. Така че не всичко в този регион е въпрос на регионална политика. Трябва да се отчете и измерението на външната политика и аз ще внеса в този смисъл някои предложения. Както вие знаете, Русия е много важен фактор в арктически регион. В момента Русия нарушава международното право и ние трябва реалистично да оценим ситуацията и степента, до която това поведение ще има последици за арктическата политика на Европейския съюз. И накрая да опадаме идеята за създаване на информационен център за Арктика в Финландия – тъй като съм от Естония, която за щастие не е толкова близо до Арктика, мисля си, че естонците могат изцяло да подкрепят създаването на подобен център в съседната ни държава Финландия. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на следващия докладчик Сянка. Благодаря, госпожо председател малко необичайно място заседаваме. Добре дошли на всички. Работих върху тази, това становище и трябва да кажа, че финландските и датските членове на групата на ЕКР приеха и подкрепиха създаването на форум на заинтересованите страни за подобряване на капацитета и създаване на нови възможности за разработване на проекти. Поддържаме създаването на подобен форум и призоваваме комисията да осигури работата в график на този форум. Значи 27 е датата за приключване на първата фаза. Като се има предвид, че вече съществуват национални организации, които се занимават с Артика, това няма да е невъзможно. Дания, Финландия и Швеция са вече активни членове на общността, която работи по този въпрос. Разбира се, трябва да се зачитат суверенните права на тези страни членки и на всички останали пет, пет страни на Арктическия съвет, всички, които имат интереси в Арктическият регион. Разбира се, Европейският съюз трябва да осигури финансиране на районите в Арктическият е, регион и а, е, да покаже помощ на страните в Арктическия съвет. Също така този съвет, Арктическия съвет, ще има решаващо значение за Арктика, една област от извънредно голямо научно значение, изключително голямо значение за научните изследвания. Ние приветстваме финансирането на научни изследвания в Арктика. Смятаме обаче, че съществуващите структури трябва да продължат да бъдат използвани в пълна мяра. А доста много беше постигнато през последните е, няколко години, от 2002 година насам, по работата по съществуващите арктически проекти в областта на научните изследвания и развойната дейност, където участват и редица страни, които не са членки на Европейския съюз и където е възможност комисията трябва да спомага за освояването на тези фонтове. И ЕКАРЕ призовава комисията да участва активно в създаването на информационните арктически центрове в рамките на съществуващия бюджет. Благодаря. Благодаря и аз на вас. Сега господин Такола. Благодаря, госпожо председател. Ако ако правилно разбирам, мога да говоря народния си език, финландски. И така. бинавам на финландски. Госпожо председател, скъпи колеги, искам да благодаря на нашия колега Нилсен за неговият проект доклад всъщност за какво става дума? Става дума за регион, където сътрудничеството е особено важно. А сътрудничеството е винаги нещо положително. Такова е то и в арктическият регион, в областта на научните изследвания, развойната дейност и иновациите. Това ще даде нови възможности за всички предприятия, включително и малките и средни предприятия. Трябва да се уточни че структурните фондове са особено важни за арктическият регион. Това те ще помогнат растежа и заетостта. Структурните фондове трябва да играят ключова роля в бъдеще. Трябва да се подчертае също така, че докладът обхваща само арктическата част на Европа, но трябва да се обхване по-широк план цялата арктическа област. И тук да участват всички заинтересовани страни. Необходимо е всички интереси на тези заинтересовани страни да бъдат взети преди от Европейският съюз е, специфични са условията на околната среда в фактическия регион и това също трябва да се отчете, когато става дума за проекти и тяхното изпълнение. Създаването а, на нов орган а, за Арктика ще бъде положителна крачка, защото сегашното а, състояние на нещата поставя значителни предизвикателства пред нас – но е конструктивната работа на един подобен, подобен форум, който ще помог, подпомогне обмяната на информация относно проблемите на Арктическия регион, включително и между Норвегия и останалите заинтересовани страни за а, постигане на целите на енергийната ефективност а, и другите задачи, свързани с а, спецификата на този регион. За момента Казах, че има редица проблеми във връзка. А, а, транспорта, който е, а, е, така да се каже, тясно място, но разчитам, че със сътрудничеството на всички страни ще могат да се преодолеят тези временни трудности. Още един път, госпожо председател, скъпи колеги, искам да ви благодаря, да благодаря на, на докладчика и на всички участници за отличната работа. И трябва също така да посоча, че особено се радвам, че обръщаме внимание на този район и се надявам, че ще може плодотворно да използваме същите фондове. Благодаря, господин Род. Госпожо председател, колеги, най-напред разрешете ми да благодаря на автора на становището за добре свършената работа. Ние, зелените, подкрепяме повечето от предложенията на доклада и в същото време не трябва да забравяме огромният потенциал на арктическият регион. Не трябва обаче да се забравя необходимостта от устойчивост, устойчиво развитие, устойчива заетост. Това трябва да бъде фундаментът на бъдещия растеж в областта на Арктика. Този принцип, принципът на устойчивостта, трябва да се взима предвид и при научно-изследователската и развойна дейност. И Европейския съюз трябва да постави специално ударение върху постигането на тези цели. Постигането на амбициозните цели за устойчиво развитие няма да е възможно без качествено управление и администриране. Искаме местните общности да участват в процеса на взимане на решение и тяхното изпълнение. Тоест, необходимо е създаване на капацитет за местната администрация. Разбира се, местните общности и местните власти разбират проблемите на региона най-добре. Така че ако не ги включим тях в процеса на взимане на решение, няма да можем да имаме една ефективна европейска арктическа политика. Предлагам да обърнем повече внимание на сътрудничеството между арктическите региони. Трябва да започнем с трансграничното сътрудничество. Трябва да обръщаме повече внимание на защитата на крехката еко, екологична среда в Арктика – Европейската политика в Арктическия регион трябва да допреняса за устойчивото развитие на европейската част от Арктика, но също така да спомага и за такова развитие в цяла, целият арктически регион. Нужно е да работим за изпълнение на целите на политиката за предотвратяване на климатичните изменения на Европейския съюз, като помагаме и на страните членки, и на нашите партньори за постигане на целите, които сме си поставили. Извинявам се, че нашия докладчик Санка нямаше възможност да присъства. Благодаря, господин Мател. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата за неговият проект. В този е, документ, който е, ни е представен, колегата настоява, че е, в Арктика трябва да се развиват научните изследвания, екологичният туризъм и да се насърчава устойчивото развитие. А, и, и всичко това трябва да почива на един новаторски а, предприемачески подход. Съгласен съм с този, тази част от текста, но не трябва да забравяме, че говорим а, за извънредно а, лесно уязвим в екологично отношение регион. До, имаме цели а, до 2020 година а, за емисиите на CO2. А, и на регионално, и на национално равнище тези цели трябва да се имат предвид при развитието на енергетиката, за да можем да гарантираме устойчивото развитие а, на региона, пък и на цяла Европа. В момента Арктика а, се топи. А, ледовете се топят поради увеличаването, повишаването на температурата. И Европа трябва да се съобрази с спецификата на условията там и тяхното изменение. Подкрепям създаването на специален форум но необходимо е Африка да бъде един вид резерват, да се избегне всякаква промишлена дейност. Благодаря. Не виждам други желаещи да вземат думата. Господин Нилсън, искате ли да реагирате на това, което чухме до тук? Извинете, господин Нилсън, може би бихте искали първо да чуете представителя на комисията и след това да отговорите. Моя грешка, първо ще дам думата на господин Челич и господин Ирло, представителки на представители на Европейската комисия. Имате думата. Благодаря. Аз съм от службата за външна дейност. Бих искал да ви благодаря за този дебат, извънредно полезен, тъй като ние работим заедно с Европейската комисия по създаването на това общо съобщение. Искам да подчертая структурното, добре структурираното и конструктивно сътрудничество, в което работим с комисията. Равни, сътрудничеството на регионално развитие между страните, включително и с Русия, работи добре, защото въжи и за Арктическия свет. Миналата седмица бях Портман и там а, имах възможност а, а, да присъствам на заседанието на а, а, представителите на Русия, Швеция, Дания, които сътрудничат извънредно а, плодотворно. И напрежението помежду е фактически почти не съществува. И разбира се, става дума за едни политически рамки, които вече бяха споменати, но също така търсим и известен баланс в съвета за арктическият регион, където заедно с Русия, Норвегия, Исландия, Европейският съюз членува. Ние сътрудничим с тези страни много активно, имаме няколко трансгранични програми за сътрудничество, включително такава програма има и с Русия и а, целта ни е да продължи работата в условия на липса на напрежение между различните членове, които желаят да работят заедно. И това е отразено и в, в глобалната стратегия а, за сигурност в Арктика. Бих искал също така да се върна като значението на европейската част от Арктика, нашето съобщение – се опитва да обхване редица въпроси на двустранното и регионално сътрудничество. И изключително и разумението от Париж и неговото прилагане. Те са приоритет за нас. Но също така бихме искали да се има и форум на всички заинтересовани страни, който да координира дейността, да подпомага и улеснява инвестициите в региона. И този форум вече действа. И е, вероятно през юни в Финландия ще е, има е, среща на представителите на страните заинтересовани от развитието на Арктика. Накрая бих искал да кажа, че на същото равнище в нашето съобщение поставяме защитата на околната страна, намаляване на повишаването на температурата в рамките на измененията на климата, наред с устойчивото развитие, което предполага подкрепа и помощ за местното население. Това е един от нашите приоритети, наред с международното сътрудничество, което аз вече подчертах. И накрая, Нашата съвместна работа в Арктика е, разчита на научно-изследователската и развойна дейност, разчита на иновациите. Както знаете, имаше в Вашингтон средства, имаше среща на научни на, представители на научната общност в Вашингтон. Беше тази среща по въпросите на иновациите и Арктика беше подписана декларация, в която участва и която, която подписа и Европейския съюз. И към 2020 година Европейския съюз е един от главните участници в финансирането на научните изследвания, иновациите в Африка, 40, над 40 милиона евро сме отпуснали в подкрепа на научните изследвания в Арктическият регион. А, това беше също така споменато на срещата в Вашингтон. Сега ще спра до тук и ще дам думата на моята колежка. Аз работя в а, а, генерална дирекция Реджио. Имам, искам да спомня три неща. Първо да ви благодаря за това, че признавате значението на сътрудничеството за Арктика. Разчитаме и на вашата подкрепа в предстоящите преговори. Искам да подчертая, че в Генерална дирекция Реджо имаме 8 програми, а има и две програми за Финландия, две за Швеция и четири транс програми, две трансгранични и две транснационални, които работят много ефективно. Като прочетете съобщението, вероятно ще установите, че има една междурегионална програма, която си е поставила много сериозни задачи, тъй като се заявява, че в съобщението, че тази програма ще създаде мрежа от управляващите органи и всички а, участници в регионалните програми за развитие на Арктика. Тъй като аз отговарям за тази програма, с удоволствие мога да ви кажа, че работа по нея вече започна. Създадена е работна група. А, тук са включени също и външни а, страни, включително и Русия, така че онези, които се интересуват от тактическата програма, е, е, е добре да се запознаят с нея и с пилотните проекти. Благодаря. Благодаря ви. Господин Нилсън, имате думата. Благодаря ви. Благодаря ви за подкрепата. Видяхме, че становището може да бъде подобрено на някои места, а, например да се почетае повече а, аспекта на устойчивото развитие. Радвам се, че повечето се изказаха в полза на засилването на териториалното сътрудничество в региона – Аз е, самия също съм застъпник на създаването на мрежа между населените райони е, в Арктика. Ще е, преработя доклада и ще почетая този аспект, като става дума не само за административното сътрудничество между регионите, но и за включване на местното население. От друга страна, не знам дали е добра идея в това становище да включа и външнополитически въпроси. Две са комисиите, които отговарят за становище. Комисията по външни работи и Комисията по околна среда. А ние с нашето становище не би трябвало да иземаме правомощията на другите две комисии а да се концентрираме върху нашите правомощия, касащи именно регионалното развитие и да спрем до там. Така че в това отношение имам някои съмнения. Иначе, още от сега очаквам конкретните ви предложения за подобряване на становището. Благодаря ви. С това приключваме дебата по тази тема. Само е, ще ви напомня, че срока за внасяне на измененията е до 17.30 понеделник, 17 октомври. Изменения по това проекто становище. Следващата точка в нашия дневен ред е, е, е презентацията на заместник генералния директор на Генерална дирекция регионална политика на Европейската комисия, господин Мартин. Той ще бъде тук в 10 и 15. Имаме 12-13 минутки за почивка за, за кафе. Така че почивка до 10 и 15. odbora. Idemo na kavu,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

сега се има да ведете, като не приятели, но обаче, вече му бъде, че да dove stavo con il dove siamo a ovesta drugome, imamo to bi dođe neki dala neki kvartal, to bi smo neki socijalni broj, bi bismo tebe, koji bi se posla, ono, da, da,

както да речем, за едните фотографии, които са а е съдебната ми голема стоеност. Свидетел на страшно, футболи фотографии, залази ли там, А да, да, да тоже все to je strašno. Čovjek se odriči svega, a ništa. Odričiš se obitelji, svog života, a ništa. Kako защото за нас три средства за кроме група. Организирали малите долу, че я не имала извън. Тя би morala Името извън. А ovako, който се е стал. Oni su mene platili. Ja uopšte, ja ne bi imala nikakvog izbora. Morala sam.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 odlično, Lego, ajde, nije tako kreativno nije sam ja bio, ali nije, nema novih ideja, nažalost, ali je super, dečko, Pačića, nasmijan, uvijek ljudi ga vole, šta ljudi znaju? Super. da realizira sve projekte, možda se učiti, ono sve što sad ići. Neobično vladi to ide, na kraju kraja, Jer to ide po inerciji, da je to super. Tako da ja nemam problema, da sam ostavio neki mere, znači, Dr. Milano is the first name of the guy who Ladies and gentlemen, may I ask you to take your... Госпожи и господа, моля ви да заемете местата си, за да продължим. Like Добре дошъл на господин Николас Мартин, заместник генерален директор на Генерална дирекция Реги на Европейската комисия. Генерална дирекция регионална и градска политика, както е записано в презентацията. През е, септември е, комисията прия така нареченото предложение Омнибус. Това е един пакет от предложения относно средносрочния преглед на многогодишната финансова е, рамка. Предложението съдържа предложения за упростяване на разходите, намаляване на административната е, тежест е, на проектите, финансирани от европейски фондове. Предложението съдържа също така е, множество разпоредби, специфични за отделните сектори от член 166 нататък. Защото парламентът много се интересува от това предложението. В момента взимаме решение относно комисиите, които ще отговарят за това досие. В Страсбург миналата седмица на съвета на председателите на комисиите беше започната дискусия. На 25 октомври дискусията ще продължи. А, много с... Нека сега да изслушаме презентацията на един експерт от комисията, който ще ни помогне да оформим нашето становище. Господин Мартин, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря за това, че ме поканихте днес да бъда във вашата комисия и да ви представя предложението на комисията. Очевидно, сега е подходящия момент да се направи е, това е да ви обясня в общи линии какво предлагаме и защо. Освен това, за мен винаги е удоволствие е, да гостувам във вашата комисия. Е, в моята презентация ще се съсредоточим върху промените в политиката по сближаване, какви са промените в регулаторната рамка. Няколко думи първо за контекста което е също част от пакета на комисията по средосрочния преглед на многогодишната финансова рамка. И свързан също така и с съобщението на комисията за посрещане на предизвикателствата на новия бюджет. Основният въпрос е какво можем да направим, за да ускорим прилагането на европейските структурни инвестиционни фондове, как да направим тяхното използване по-лесно и по-ориентирано към резултатите. Толкова за контекста, е, в който е изготвено предложението. Пакетът е голям, е, наричаме го Омнибус, започва с изменение на финансовите разпоредби и на правилата специфични за секторите. Е, нарочно е избрана формата на пакета, защото а, измененията са взаимно свързани. Ще се спра на онези елементи, които са по-специално свързани с политиката за сближаване на европейските структурни инвестиционни фондове. Ще се спра на четири теми, които съм дал на този слайд. Намаляване на административната тежа за бенефициентите, подобряване на синергията между инструментите, насочване на финансовите инструменти, повишаване на Това е една система, основана на условията и резултатите. Идеята не беше лоша, но никой не се възползва от нея. Видяхме, че няма интерес, така че решихме да въведем някои изменения, за да бъде тя по-лесна за използване и е, изпробвахме различни системи. Например, упростихме е, е, е, горната граница за публични разходи и предложихме за първия съвместен план план за действие, е, да е възможно той да се изпробва в малък размер, за да се види дали работи. Не е необходим отделен управляващ комитет. може да се използва комитета за мониторинг на програмата. Т.е. това са множество изменения, които трябва да упростят и да насочат съвместните планове е, за действие. Е, в момента, в който измененията влязат е, в сили, ние ще насърчим страните членки да ги изпробват пилотно, защото искаме да създадем модел, който да се използва след 2020 година и ни трябва практическо приложение, практически опит. Това беше първата част за намаляване на административната тежест. Сега искам да кажа няколко думи за подобряване на синергиите между инструментите. Вашата комисия е изключително фокусирана върху този въпрос. Говорили сме по него в различна връзка, Хоризонт 2020 и така нататък. Един от съществените елементи е FC, създаден преди една година и беше подчетано, че е необходимо двата фонда на Европейския структурен инвестиционен фонд и Европейския фонд за стратегически инвестиции да се допълват. тъй като ние не знаехме какъв ще бъде новосъздаденият фонд. Не сме включили разпоредби в тази връзка, но а, имаше ясно заявено желание а, да се упростят нещата. ние е, изготвихме и някои е, подробности относно това как е, една операция може да бъде финансирана от множество различни фондове, което позволява на ЕФСИ е, да работи съвместно в Хоризонт 2020 Тоест една операция да може да бъде финансирана и от двете места. Ние сме опростили тази възможност т.е. 70% от операцията да могат да се финансират в рамките а, на програма за регионал развитие, останалите 30% да могат да бъдат финансирани от друга някаква програма или от друг някакъв а, а, фонд или в рамките на Хоризонт 2020. Това е просто финна настройка за а, упростяване финансирането на отделните действия. Нека сега да минем на подробностите относно това как, как се съчетават ЕСИФ и ЕФСИ. Виждате в нашето предложение, че има две а, опции – Започвам с първата, класическата опция, където управляващият а, а, орган а, желая да комбинира средства от е, ИСИФ и да и комбинира с средствата, които са на разположение от а, ЕФСИ дискусия с Европейската инвестиционна банка. Ние а, предлагаме а, а, следното. Когато се прилага тази комбинация, това да става на основа на отделен нов член. Т.е. това е нов начин за използване на финансови инструменти въз основа на специфични а, правила, а, което според нас а, улеснява комбинирането на двата а, инструмента. Ние предлагаме да се въведе прак за максималното участие, защото целта на ЕФСИ е да насърчава частните инвестиции, а когато се използва следства от ЕСИ, в това трябва да допълват си цели. Тоест, ние казваме, че могат да се финансират не повече от 25% от общите разходи на бенефициента и 30% за по-малко развитите региони. Също така въвеждаме определени правила за по-добро комбиниране на тези, е, две, тези два инструмента, например предварителна оценка, е, упростено е, отчитане, правила за съфинансиране, което означава, че управляващият а, орган а, може да използва една обща а, платформа. Освен това, трябва да се спреме на един друг а, въпрос заради FC, тъй като това е нов инструмент, който е в известен смисъл хибриден инструмент, съчетаващ публични и частни а, средства. Когато Европейската инвестиционна банка инвестира обикновенно, това се счита за частна инвестиция, не за инвестиция на публични средства. А, когато а, а, а, АФС IFC е, е нещо между инвестиция на Европейската банка и е, ЕСИ, е, защото е, средствата от ЕФСИ се считат за инвестиция на публични е, средства, въпреки че те идват от е, Европейската инвестиционна банка. Е, и има а, има неяснота как трябва да бъдат третирани тези инвестиции. И за това а, трябваше да а, пренапишем члена, който урежда въпроса за а, третирането на инвестициите от а, ЕФСИ. Тоест, в момента е възможно този член много детайлно а, инвестициите от ЕСИ при покриване на първоначалните загуби. Това е една от важните възможности за по-нататъчното разширяване на използването на ЕФСИ в Европейския съюз, а не толкова да се фокусира върху тези е, региони, е, където равнището на риска е, позволява осъществяването на проекти. Това е една изключително важна промяна, която ще доведе повече яснота и ще увеличи правната сигурност за инвеститорите. Това е първата опция. Има още един вариант – по силата на един нов член във финансовия регламент, член 125. Там има два елемента. И аз говоря за елемента, който позволява на държава членка да използва част от средствата от ЕСИФ, за да върне тези средства в бюджет на Европейския съюз с цел да се увеличи възможността на ЕФСИ да бъде устойчив към риска. Това е само една възможност държавата членка да може да прехвърли част от средствата по ЕСИФ в бюджет на Европейския съюз, за да се увеличи нивото на финансиране за подкрепа на ЕФСИ и увеличаване на инвестиционния капацитет на Европейската инвестиционна банка. В този случай прехвърлените средствата изцяло се изваждат от е, уредбата, от основата на ЕСИФ и се увеличават инвестициите, които ще се използват без да са част от обичайния процес на програмиране и правила за прилагане. И за да може да работи на практика член 125, в регламента с общи разпоредби предлагаме отделна разпоредба, член 30 и държавите членки в съответствие с това ще трябва да подадат заявка до 30 септември и финансовите бюджетни кредити ще се отнасят само до тези за бъдещите години и ще се изисква изменение в програмата. Освен това, бих искал да ви дам някои други обяснения. Сигурно си спомняте, други регламенти с общи разпоредби. Там винаги е имало много разпоредби за финансовите инструменти, за да бъде ясно какви са правилата, които ще позволят да се използват по-добре финансовите инструменти. Това, което наблюдаваме е, че следва да бъдат опростени някои от тези разпоредби, да се позволи повече гъвкавост. Първото – което е много важна промяна, това е избора на управляващите на фонда. По принцип това е услуга и за това се обхваща директивата за обществени поръчки Да държавата членка трябва да премине през целия процес за обществени поръчки – има изключения и те свързани с Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд. Сега ние предлагаме пряко възлагане на договори за управление на средствата и това държавата членка може да го направи и да го отнесе до националните банки за развитие. Тоест идеята е националните банки за развитие при определени условия да имат същите същия статус като Европейската инвестиционна банка. Това е направено по молба на някои държави членки. Ние смятаме, че по този начин ще се упрости структурирането, създаването и управлението на фондовете и държавите членки ще могат да възлагат пряко поръчки на банките, които са притежавани от публичния сектор. Също така, може би на един по-късен етап се появи един друг важен въпрос, а именно необходимостта от бързо предоставяне на ликвидност. Наистина това предложение се появи доста късно и държавите членки вече взимаха определени решения, обаче сега тази инициатива за малките и средни предприятия, свързана с тяхната ликвидност, вече започва да се прилага и може да се използват средствата до края на периода. Т.е. има важни промени и в това и те свързани не само с предварителната, но и с последващата оценка, така че държавите членки ще имат още един инструмент за подпомагане на малките и средни предприятия. Има още някои по-технически елемента. Те са свързани отново с изчистване на детайлите, с необходимостта да бъдат по-ясни нещата и да се гарантира практическото прилагане на някои разпоредби. И предлагаме една по-различна процедура, която позволява на държавите членки – да извършва отчетност въз основа на одити, извършвани от Европейската инвестиционна банка и инвестиционните фондове. Това може да доведе до корекции в финансовите инструменти и такава възможност също предвижда финансови корекции. Никой от нас не е мислил за отрицателните лихвени проценти, защото на времето наистина не сме мислили за това, но смятаме, че може да има въвеждане на такава разпоредба. И също така работим по докладването, за да избегнем дублиране при докладването. Така че имаме два основни блока промени в регламента и те са свързани с упростените варианти за разходите и упростяват на процедурите. Преминаваме към Следващата голяма тема в регламента за общи разпоредби заложихме разпоредба, която гласи, че всички фондове на Европейски съюз ще могат да подпомагат разходите, свързани с мигрантите и бежанците. И това е също е отразено и в регламента за Европейския фонд за регионално развитие. И също така въведохме възможността да се отчете това, че споразумени за партньорство са едни живи документи и за това заложихме възможността те да бъдат променни. И също така 159 член на финансовия регламент предвижда възможност за държавите членки да прехвърлят средства от ЕСИФ обратно в бюджет на Европейския съюз, за да се използват тези средства в други инструменти, така че това също е заложено като разпоредба. Така че държавите членки част от бюджетните им кредити ако не са доволни от това как могат да ги използват в рамките на нормалното програмиране, могат да ги върнат в бюджет на Европейския съюз, за да могат да бъдат, например, финансирани научни изследвания в рамките на Хоризонт 2020. Също внесохме някои промени в регламента за регионално развитие. По-скоро предложихме такива промени. Първо, вече казах, че вече ще е възможно да се финансират инвестиции, свързани с мигрантите, бежанците. Сега също се предлага да се включи финансирането за подпомагането и интеграцията в обществото на мигрантите, бежанците. Сега това не е изключено, но просто в момента има много по-ясна уредба, която позволя да се избегнат правните съмнения за това какво може да се прави и сме въвели необходимите показатели, свързани с използването на тези средства за въпросните цели. Също така редица държави членки поставиха проблема, че има ограничения за финансиране на инфраструктурата в, в, в, в местата, които представляват културен и исторически интерес и че тези инвестиции се свеждат до термина инвестиции в малък мащаб и за да избегнем тези съмнения, просто елиминирахме този термин малък мащаб, когато става дума за инвестиции. Също така введохме повече гъвкавост, що се отнася до операциите, които генерират приходи. Тук също така предоставихме ясни правила и допълнителни елементи, позволяващи на държавите членки да определят собствената си постоянна ставка, а не да го правят на Европейския съюз, когато данните не са налични. Така че постоянното ниво е вече се установява в държавите членки. Установихме също така изключение за приспадане на приходите. И това също така се предвижда и за фонда за морско дело и рибарство. И също така имаме важни подробности, които са введени във връзка с големите проекти. Искаме да се ускори реализирането на големите проекти чрез независими проверки на качеството, но видяхме, че държавите членки не използват тези възможности за ускоряване, защото те не могат да поискат възстановяване на разходите до момента, в който не се вземе съответно решение от страна на комисия. Затова премахнахме този нежелан елемент и още някои други промени, които са свързани отново с изчистване на подробностите. Премахнахме някои термини, които предизвикаха съмнение и недоумения, като макрорегионални субекти и други подобни подпомагане на дейности извън сферите, обхванати от програмата. Той става дума предимно за запазване на документацията и предвиждаме да се запазват документите в електронна форма и вече въведохме формулировка, която прави тази възможност абсолютно ясна. Също така увеличихме гъвкавостта, уточнихме разпоредбите за таваните. Също така уточнихме, че програмите за териториално сътрудничество се управляват от същия орган, както и другите програми. И също така някои промени са внесени в разпоредбите за информиране и комуникация. Що се отнася до регламента за Европейски социален фонд, тук също има някои промени. Има рационализация на разходите и също така показателите са леко променени са изчистени. И накрая искам да спомена за бюджетизацията на фонда за солидарност, защото допреди сега не е имало фонд, е, не е имало средства за този фонд целево заделени и предложението е да има частична бюджетизация и тя се предвижда като годишни финансови средства, които ще бъдат мобилизирани. Това няма да засегне процедурата, в която ролят на Европейски парламент е на орган, който трябва да одобри тези средства. Така че по този начин приключва моя обзор на внесените промени. Виждате, че тези промени са много различни. Някои са големи и са по същество, някои са по-скоро изчистване на детайлите, но основната цел е да се опрости и да стане по-ясно сега действащото законодателство. Разбира се, надяваме се, че законодателният процес, който ще доведе до приема на тези изменения, ще върви гладко и безпроблемно, защото е добре тези промени да бъдат въведени, да се реализират на практика, колкото се може по-бързо. Благодаря ви, господин Мартин. Много ви благодаря за това интересно изложение. То показва сложния многоаспектен характер на предлаганите изменения. Много е сложно да преценим мащаба на промените в една или друга сфера поради това, че многомерно цялото предложение обхваща много аспекти. сега, колеги, имате думата. Заповядайте, госпожо Крел. Äh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин Мартин, за изложението с което внасяте малко светлина в измененията. Първата ми реакция към това, което чух, е напълно подкрепеща. Това, което вие показахте, изглежда така, като че ли е, би могло да внесе е, повече яснота и повече упростняване. Просто това, което предлагате, трябва бързо да се приведе в действие. Честно казано, обаче, никога няма да се уморя да повтарям, че за мен е странно, че комисията представя това като предложение омнибус. Разбира се, че има връзка а, а, с регламента за бюджета, но това, което се предлага като изменение, навлиза дълбоко в материята на политиката за сближаване и съдържа не само процедури за опростяване, а, а изменя определени части от политиките. Аз не се съмнявам, че парламента ще подкрепи вашето предложение да използвате средства от кохезионната политика за, за работа с мигрантите, но това, което предвиждате е една дълбока промяна на политиката за сближаване. А, и смятам, че тези изменения трябва да бъдат разгледани подробно от Комисията по регионално развитие. Аз изпомням за изключително оспорваните а, разисквания по време на тристранния диалог по въпроса за това колко средства да отделим за паметниците на културата. Предложението на комисията беше подкрепено от парламента, че не бива да а, отделяме огромни суми за поддръжката на историческите паметници а трябва да използваме средствата по, по интензивно в други проекти, например за създаване на работни места или за устойчиво економическо развитие. Парламентът към днешна дата може да е на друго мнение, а, не искам да вземам някакво предварително решение, но във всеки случай решението, което трябва да се вземе, трябва да бъде подготвено тук в Комисията по регионално развитие и да се преговаря за това решение в тристранен диалог с нашата комисия. А в процедурата Омнибус няма такава възможност. Днес ще имаме среща на координаторите, където ще обсъдим и ще вземем решение, но за мен е немислимо а, ние да работим под егидата и с водещата роля на бюджетната комисия, комисията по бюджетен а, контрол. Защото по този начин, чрез а, процеса омнибус това няма да бъде възможно. Трябва да можем в рамките на тристранен диалог да преговаряме. А също така не смятам, че това ще забави а, процеса. Комисията по регионално развитие винаги е показвала, че когато има нужда, работи бързо, ефективно и преговаря ефективно. И, и смятам, че е, ще можем да се справим бързо. За мен организирането на всичко това в процедура омнибус за мен не е добро. Защото по този начин, ако само една комисия блокира работата, работата ще бъде изцяло блокирана когато отговарят повече комисии, даже на една да й отнеме повече време, това няма да блокира целия процес. Затова смятам, че трябва да изберем друг начин на работа, друг, друг процедура, тъй като аз от своя страна бих подкрепила повечето от елементи, които вече представих. Имам един въпрос. Аз, така да се каже, Нямам никакво желание политиката по сближаване да организира изпълнението на плана на Юнкер. Според председателя на комисията тези средства трябва да привлекат, инвестиционната политика трябва да привлече частни средства в размер 1 към 17. За мен това е една много амбициозна цел. Европейската инвестиционна банка с съфинансиране с публични средства от а, а, структурните фондове сега да допълни всичко това, това не е, а, не е това, което имахме предвид самото начало моля, ви, моля, кажете с вашето предложение, вие отваряте път а, за а, идеите на комисията или целите да създадете ефект на синергия? Благодаря ви. Thank you very much. Много благодаря. Господин Новаков. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да кажа, че много се радвам на това, че преди една година парламентът прие резолюция за упростяването. И радвам се, че точно една година след това вече имаме конкретно предложение с предложени конкретни стъпки. Въпреки, че съм сигурен, че представителят на комисията тук знае, че това огромно предложение ще доведе до много и мащабни въпроси. И най-важният въпрос е, знаете ли как ще се организира дейността, включително и в съвета, защото става дума за промени на над 15 регламента самия обем на текста с предложените промени предполага огромен обем дейност и за съвета. Може би комисията би искала да разпредели на отделни части това предложение, за да могат по тях да работят различни експерти. Вие самият казахте, че някои изменения се отнася до регионалното развитие, до различни фондове. И по темата за бежанците, мисля си, че трябва тук да сме абсолютно ясни в формулировките. Кои процедури ще се използват в тази тематика и когато се използват средства от по политиката за сближаване, ние трябва да сме абсолютно прозрачни пред гражданите. И също така, какъв е планирания график за този проект? Очаквате ли някакви приблизителни срокове? Разбира се, още твърде рано да бъдем твърде конкретни, но ако бихте ни казали какви срокове предвиждате, това ще бъде много по-лесно. Имам и някои други предложения. Знам, че опростяването е много сложна тема, деликатна тема, особено тук, между институциите. И можем да си представим, че работната група по опростяването има 12 думи в своето заглавие. Представите ли си работна група по опростяване има заглавие, което заема 3 реда. Това разбира се е един древен пример, но той ви дава представа за това колко сложно нещо е опростяването. Мисля си, дали няма да ведете някаква иерархия на различните изменения и как те се съотнасят с приоритността на различните региони, различните бенефициенти. Може би такава една приоритизация, една такава класация ще позволи да се създаде една таблица с резултати за бенефициентите. Имам предвид следното. Една от най- големи тежести за бенефициентите е одитът. И ако заменим одита с преценка на риска, то бенефициентите, които са, представляват по-малък риск, ще бъдат подложени на по-малко средите на А а нези, които имат по-голям риск в дейността си, имат повече грешки, няма да говоря за нищо друго, само за грешки, може би те трябва да бъдат предмет на един по-задълбочен, по-сритен одит. И последното, което ще кажа, е следното – Говорим за упростяването и за промяна на правната уредба в много теми. Но това, което искам да видя, е една пътна карта, позволяваща да се проследява как ще се прилагат тези промени от държавите членки. В момента говорим за това, че промените ще бъдат в една или друга форма приятия, но след това трябва да се проследи как те се изпълняват държавите членки, какво въздействие те имат върху бенефициентите, въздействие върху живота на хората. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Алетич. Благодаря, благодаря за представянето на промените, които предстоят. Въпросът е да бъде ускорено, да бъде ускорено прилагането на всички тези мерки и за да се ускори при прилагането и използването на фондовете, правилата трябва да бъдат упростени. А, обаче опасявам се, че при всички промени на правилата, дали ще се постигне наистина а, ускоряване на освояването и използването на фондовете? Дали новите правила ще бъдат по-лесни за прилагане? Как ще можем да работим заедно с страните членки, за да може да се прилага онова, особено прилагането на упростените а, ценови варианти? трябва да видим какво се е направено до сега в страните членки дали те прилагат тези упростени варианти, ако не ги прилагат, какви са причините за това. Защото ако те се средочат главно се внимание към прилагането на упростените варианти, ще имат, може би, проблеми с контрола. И а, тук може да възникнат противоречия. А, трябва по някакъв начин цялата система да бъде усъвършенствана, а, за да може да бъдат прилагани тези промени и тук е необходима, разбира се, синергия. И да видим как ще се съчетае действието на различните фондове. Имаме редица работни групи. Имахме и изслушвания тук в Европейския парламент по въпросите на синергията. И страните членки не веднъж подчертават, че те срещат трудности при прилагането на отделни правила. Примерно при е, имаме различни правила при прилагането на държавната помощ. Разбира се, чух каквото, това, което казахте по време на представенето. Но как възнамерявате да се преодолеят тези противоречия, за да може по-лесно да прилагаме новите правила? Благодаря. Благодаря. господа Дамато. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин генерален директор, заместник генерален директор. Благодаря за работа, която вършите. Искам да използвам този случай, обаче, за да помоля за някои уточнения. Най-напред за синергията, за която стана дума. А, така малко съм очуден. А, каква ще е добавената стойност. Няма никаква гаранция, че тук ще имаме резултат. Разбираме, че от практична гледна точка не можем да се задоволим само с насоки, за да може да гарантираме синергия. Предлагат се, предлагат се изменения в, в регламентът за общите разпоредби не скрие ли това опасност? И а също така и по отношение на, по отношение на прозрачността на ЕФСИ, а също така, защото знаете, че не всички цифри, не всички числа са на разположение. Наред с това, е, дава се а, а, приоритет на инвестициите за бежанците и мигрантите, а, за да се опрости, про, улесни програмата, която дава възможност да се помогне на мигрантите и беженците. Става дума за един много деликатен въпрос. Аз съм от страна, където има много голям брой мигранти, особено южната част на Италия. Става дума за региони, които са вече и без друго тежко засегнати от кризата, които трябва максимално да използват възможностите на политиката на сближаване. А сега искате да се отредят кохезионни фондове за решаване на мигрантските проблеми проблем, който засяга не само е, Южна Европа, засяга цяла Европа, но Южна Европа, разбира се, е по-тежко засегната. Благодаря. Има ли забележки, е, въпроси, възражения? Господин Мартин, имате думата за е, отговори. Благодаря за много уместните въпроси. Ще се опитам да им отговоря според силите си. Ще започна първо с въпросите, които засягат институционните проблеми. Защо всичко това е включено в един единствен пакет? Комисията смяташе това да бъде част от нейните предложения за средносрочния преглед. И това, мисля, е добре обяснено в съобщението. А също така, смятам, че си струва да не се забравя, че вероятно това е един от рисковете, пред които сме изправени. Водим различни дискусии в различни парламентарни комисии, в различни части е, на съвета, пък и в различни дирекции на комисията, по различните части на бюджета. И това е една от причините, че нещата като че не се стиковат достатъчно добре. А говорим за синергия, а имаме различни е, правила за хоризонт 2020, а за други части имаме други правила. И каква е причината? Причината е, че всеки работи в своята си област, нещо, което е разбираемо. Но а, комисията се опитва да координира тази работа, а, но а, техническата работа трябва да се свърши от някоя конкретна генерална дирекция. Тоест не координираме работата толкова добре, колкото би трябвало. Не трябва също така да се забравя, че комисията се опитва да направи крачка към, напред към един по-хармонизиран подход. И именно това са мотивите за предложените промени в финансовите регламенти, а също и в другите документи. Това е нещо, което трябва да имате предвид. Предимствата за вътрешно непротиворечива последователна регулаторна рамка, в която да действат различните фондове. И това е една от крачките към упростяване. Защото до сега бенефициентите се питат парите, ако идват от един или от това, от други, други средства от друг фонд, как ще се съчетаят тези неща и как да се управляват по-ефективно. Разбира се, някои от промените са доста технически и трябва да използваме а, техническа а, експертна а, помощ, за да може да видим как точно ще действат те. И а, тук има ключова роля при анализа на, анализа на всичко това и как ще действат промените. в крайна сметка, разбира се, парламентът ще реши в крайна сметка как да бъде прилагано всичко това. Може би трябва да кажа нещичко и а, за а, ЕФСИ, Европейския фонд за стратегически инвестиции. А, когато говорим за ЕФСИ или пък за Европейският а, план за стратегически инвестиции на Юнкер, а, трябва да кажем, че това са инвестиционни инструменти, чиято цел е да стимулират развитието, инвестициите в по-висока заетост и развитие. И трябва да се опитваме тези фондове да бъдат колкото може по-ефективни и да се използват по-активно и ефективно финансовите инструменти. FC Европейският фонд за стратегически инвестиции бе създаден за да подпомага по-висока заетост и раз, да стимулира растежа. И значи, целите на ЕФСИ и целите на фонда Юнкер се припокриват и те трябва взаимно да се допълват в най-голяма възможна степен. Затова вече има конкретни примери, е, е, то положителни примери, както по отношение на отделни инфраструктурни проекти, където може да видим, че е възможно е, тези проекти да действат като получават инвестиции от ЕФСИ и времено след това привличат и частни инвестиции. Ясно е също така, че Европейската инвести... Европейски инвестиционен фонд използва пари и от ЕФСИ, и от средствата за Хоризонт 2020. Той т.е. трябва да използваме всички възможни средства, като използваме финансиране от всички възможни от всички възможни източници. Разбира се, Европейския фонд за стратегически инвестиции трябва да бъде подмага не само по-развитите и по-богатите страни, а също и останалите. Е, е, е, разбира се, тук може да помогнат фондовете, Европейския е, стратегически фонд, е, фонд за стратегически, стратегически инвестиции, е, за да се намалят рисковете. Именно за това ние се опитваме тези финансови инструменти да работят оптимално. Защото всичко в крайна сметка се свежда до дейността на онези, които управляват а, а, програмите. И от средствата от двата фонда ще могат да работят в синергия, ако тези, които управляват съответните програми, мислят, че а, това е полезно и че трябва да се направи. А, сега за новите инвестиционни приоритети, а, свързани с миграцията и бежанците не може да използваме пари от Европейският фонд за регионално развитие. И а, нашия комисар вече преди няколко месеца писа на страните членки да ги а, насърчи да използват парите от Европейският а, фонд за регионално развитие, там където смятат, че ще, тези средства ще помогнат за решаване на проблемите, които проистичат от миграцията. Значи, нашите миграционни приоритети има следната цел. Създаване на по-ясна база за използването на тези фондове. Защото ако тълкуваме съществуващите документи, може да възникнат съмнения, може ли да се използват средствата от този фонд, например, за подобна цел. И това се опитваме да внесем яснота в нещо, което и без друго вече се прави. Разбира се, органите, които управляват съответните програми, съответните процеси, трябва да решат дали искат да се възползват от тази възможност или не. За нас изглежда разумно да им дадем тази възможност, т.е. да създадем рамки, в които те да могат да действат, когато пожелаят. По отношение на малките мащаби и в инфраструктурата и тяхното елиминиране това не трябва да се разглежда като така чекова книжка, която може да се използва за всякакви плащания. Ние подкрепяме инвестициите, примерно в културни паметници. А те са в, в част от нашата стратегия за регионите, за създаване на работни места и за насърчаване на растежа. Но колко, колко става дума за туризма, част от четвъртия пакет за европейско економическото развитие на регионите, където се говори за подкрепа и помощ за културни, на паметници на културата, вече е възможно това и, и ма, мащабите тук, както бяха до сега, създават известни аномалии. По въпроса за синергията, а също това как на практика ще действат опростените варианти за цена? Е, нещата е, са такива каквито са. Ние няма да променяме параметрите за държавната помощ е, от сега до 2020 година. Става дума за публични ресурси е, и е, не се е, прилага тези правила за държавната помощ за пряки инвестиции, за пряки плащания от бюджета на Европейския съюз за хоризонт 2020. Какво всъщност можахме да направим? Да се съсредоточим вниманието си върху някои конкретни въпроси. А, например, а, така нареченият а, така наречената сертификат за върхови постижения. Става дума за операции, които са признати като действия, които отговарят на условията, за да получат подкрепа по Хоризонт 2020. И тук сега вече се внася яснота как може да се плаща и когато плаща Европейския съюз, тук не се прилагат правилата за държавната помощ. Сега, колкото до това дали трябва да се насърчават страните, да използват упростените варианти. Да, правиме го това. Това трябва да въжи и за социалните фондове, и за фондове за регионално развитие. И когато се приемат тези правила, ние ще дадем допълнително указание и помощ, ще окажем помощ на страните членки. Също се, се опитваме да обучим аудиторите, за да могат те да работят в условията на новата процедура на упростените варианти. сега за рискът във връзка с одитите и дали трябва да се контролират повече от ние, които са свързани с по-висок риск. Разбира се, начинът по който управляващите органи извършват контрола трябва да се ръководи от нивото на риска. Очевидно, че не трябва да отделят специално време и повече внимание на бенефициенти, където а, рискът е сравнително нисък. Значи, а, Именно за това в регламента сме включили система, която дава възможност на одитният орган да а, оперира като а, о, извършва одит на определена статистическа извадка от а, субекти. И това ще намали значително броят на одитите. И така, Накрая, във връзка с графикът. Е, както казах и в началото, е, бързината е нещо, което е особено важно в случая. От наша цел е тези промени да бъдат приети до средата на следващата година. И всички институции трябва да работят заедно, за да постигнат това, за да имаме е, максимално и на полза от програмите за 2014-2020 периода. Председателката, благодаря ви, господин Мартин. Това е много интересна дискусия. Хвърли светлина върху проблемите преди заседанието на координаторите. Благодаря ви за вашето представене, благодаря за вашето участие в нашето заседание. Сега закривам публичната част от нашето заседание и ще помоля всички членове на комисията, които няма да участват в заседанието на координаторите да напуснат. Продължаваме с заседание на координаторите.